И така, връщаме се към гласуването. Гласуваме три предложения за резолюции по многогодишната финансова рамка и собствените ресурси. Предложения за резолюция. Параграф 4, първа част за против, въздържали се, отхвърля се. Втора част по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Седми параграф, първа част за против въздържали се, отхвърля се. Втора част с поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Сега цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Сега пристъпваме към резолюцията на консерваторите. Веднага пристъпваме към гласуване, по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването.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 параграф 3 на 5 части, всяка една от които поименно гласуване. Първа част, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се втора част, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се трета част, Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Пета част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега цялата резолюция с поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Сега пристъпваме към резолюцията върху търговските преговори. Н- да, господин Ламасур, искате да се изкажете. Госпожо председател, преговорите върху следващата финансова рамка започнаха преди няколко месеца, но едва на следващия самит другата седмица ще се изкажат за първ път всички държавни глави и правителствени ръководители около масата. Е, ще случи за първ път. Сега с 5-6 ние гласувахме един текст, който е точен и ясен, е, който напомня червените линии на парламента при тези преговори и това всъщност ще бъде правомощията, които парламента тържествено в момента даде на председателя на парламента Шулц, когато следващата седмица ще се срещне с Европейския Европейския съвет. Това ще бъде правомощи за продължаване на преговорите от наше име, така че е много важно е, този доклад да бъде прият с широкото мнозинство, с което беше прият. Благодаря на колегите. Същинските преговори започват. Благодаря, господин Ламасур. Сега Пристъпваме към резолюцията върху търговските преговори на Европейския съюз с Япония. Изменение номер 11. Начало на гласуването, поименно гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12. Поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Поименно гласуване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 Отхвърля се. Изменение второ. по имено гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение десето за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега пристъпваме към поименно гласуване на резолюцията, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега пристъпваме към резолюцията Гвинея Бисао. Параграф 21 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 22. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 23. по поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 26. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване на резолюцията. За, против, въздържали се. Приема се. Сега пристъпваме към резолюцията върху Судан и Южен Судан. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се, окончателно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Сега пристъпваме към резолюцията върху споразумение за търговия между Европейския съюз и Колумбия, Перу. 14-то изменение за. 14-то за, против, въздържали се. Сега 15-то изменение. Моля, гласувайте по електронен път край на гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение едно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ако искате да проверим добре, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към параграф 10. Първа част за, против, въздържали се, Въз... Приема се втори параграф за, против, въздържали се. Отхвърля се. 19-то изменение за, против, въздържали се. подхвърля се. 20-то изменение за, против, въздържали се. подхвърля се. Второ изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 22 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 23-то поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24-то поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 25-то по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 26-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 27-мо изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 8 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 И сега преминаваме към поименно гласуване на цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към следващия доклад. Франка относно специалния представител на Европейския съюз за правата на човека има едно из, устно изменение на господин Хаует. Изви, изви, извинявайте, преговорите приключиха само тази сутрин. Бих искал да благодаря на господин Салафранка за това, че постигнахме а, съгласие и на колегите от групата АЛДЕ. Имаме а, консенсус. А, просто оттеглихме целият параграф след човешки права в светли светлината на решението от 2011 година и така нататък. Съжалявам, но просто от тази сутрин а, постигнахме съгласие. Господин Салафранко оттегли втората част от този параграф, по който нямаше съгласие преди това. Ако няма възражения, нека да гласуваме. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме цялата проекторезолюция по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към следващата точка. Резолюция за преговорите по договора на ООН е за търговия с оружие. 12-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Отхвърля се, поправя се председателя. Трето изменение по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сега четвърто изменение, По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение, По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шесто гласуване, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение и десето изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осмо и 11 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. отхвърля се. Параграф 27 в две части. Първа част за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се, приема се. 28 параграф за против въздържали се, приема се. Девето изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега първо изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега въображение F. За, против, въздържали се. Приема се. И гласуване на цялата проекторезолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се. И сега следващата точка. Предложение за резолюция по, относно изборите в Демократична република Конго. Да, за против, се приема се. Приключихме с гласуването. Бих искала да поздравя всички докладчици. pensavo